в протокола. По член 105, алинея 6 от правилника, председателя на, на съвета на председателите на комисии ме информира, че няма никакви възражения от съвета на председателите на комисии, е препоръката на комисията ПЕШ да не се възпротивим на делегиран акт. Ако до 24, до 24 часа нито депутат, нито брой политически групи не повдигне възражение. Препоръката се смята за приета. При обратно решение ще има гласуване. Препоръката може да намерите на веб страницата на пленарното ни заседание.